дошли на нашето заседание. То се нарича роуминг в Европейския съюз. Извинявам се, че говоря на английски, но бележките на председателя са на английски, така че ще се придържам към тях. Надявам се, че всички, които са тук и говорят на немски, и сега на немски. За, за герма... немско говорящите, добре дошли сте в Европейския парламент. Имаме излъчване по интернет. Много хора ще ни гледат, ще ни слушат. Радвам се, че сте дошли. Роуминга е въпрос, с който се занимавахме дълго време. Още през 2006 година, по време на австрийското председателство, аз получих една жалба през 2007 година се появи първата директива за роуминга. Аз бях докладчик от името на Европейския парламент. Радвам се, че председателствам това заседание днес, защото в тази област все още нямаме истински единен пазар. Нека да видим какво ще се случи от тук нататък. Една година измина от края на роуминга. Появи се принципа Roam Like at Home или използвай услугата като вкъщи, използвай всички мобилни услуги, като вкъщи. Ще видим какво ще стане, какво ще стане сега с разговорите и съобщенията, които правим от една държава към друга държава членка. Комисар Габриел обеща да се предприемат допълнителни стъпки. Всичко това е нещо като маратон. Отнема дълго време, но знаем каква е целта, а целта е много важна има сериозно въздействие върху потребителите, върху доставчиците на услуги. Следващата стъпка на интегриране на вътрешния телекомуникационен пазар ще бъде нещо много важно. Комисията ИТРЕ е водеща комисия по всички нормативни актове, свързани с роуминга, още от самото начало. Въведохме принципа Roam Like at Home използва услугата като вкъщи. Много важен инструмент за пазарите на далеко съобщителни услуги, за гражданите. Живеем в един глобализиран свят. Мобилността е изключително важна в световен план. Защо да не разгледаме и въпроса за роуминга в световен план? Защото в Европейския съюз имаме средно 2 евро и половина за гигабайт, ако не се лъжа, максимума е 7 евро. Ако излезем извън Европейския съюз, обаче преди известно време бях в Китай, все още имаме 19 500 евро за гигабайт. Значи 2,50 тук, 19 500 евро за гигабайт. Виждате каква е разликата, съответно трябва да действаме. Искам да благодаря на колегите от комисията, които работиха по досието за роуминга. Пилар, Мия Петра, Ангелика, госпожа Валян. Предвидели сме 2 часа и 30 минути за това заседание. Ще видим дали ще ни е необходимо то. Цялото това време експертите ще имат около 15 минути. Тук имаме часовник в Европейския парламент. Винаги даваме възможност на нашите гости да следят колко време от изказването им е минало. След като чуем нашите гости, ще чуем и комисията. След това ще има и други изказвания. Първата работна сесия се нарича Общото въздействие на принципа като вкъщи. Тук имаме трима гост-оратори. Ще дам думата на Джереми Готфрей, бъдещия председател на ОРС – за 2019 година. Той ще ни представи общото въздействие и натрупания опит по отношение на този принцип като вкъщи, от гледна точка на регулаторите, като ще използват последните данни, с които разполага ОРС. 20 минути, не повече. Имате. Знаем, че комисията ИТРЕ подкрепя ОРС. Имаме от една страна хармонизацията, от друга страна имаме взаимното признаване – Вярваме ви. Вярваме ви, че ще успеете да осъществите общата цел да има истински вътрешен пазар в сферата на далеко съобщителните услуги. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на вашата комисия за подкрепата за ОРС или БЕРЕК. Ние смятаме, че е много важно да има експерти от всички области, за да има хармонизация на европейското законодателство, на кодекса, на регулаторната рамка. Ще говоря за три неща, ако ми позволите. Ще напомня на вашата комисия за ролята на ОРС, що се отнася до хармонизираното изпълнение на регламента за роминга. Ще говоря за услугите и след това какво предстои от тук нататък. Нека да ви напомня каква работа извърши ОЛС. Създадохме два набора насоки, свързани с продажбите на едро и на дребно. Що се отнася до услугите на дребно, например, дадохме информация по силата на която да се изчисли въздействието на така наречената честна употреба насоки във връзка с а, това дали е на лице връзка с а, страната по происход и така нататък. Два пъти годишно публикуваме обстойни доклади за това какво се случва с прилагането на принципа за а, безплатен роуминг в целия Европейски съюз. Имаме и количествени и качествени доклади. Ще говоря много за тях. Освен това, ние следим какво се случва с изпълнителните разпоредби, които публикува комисията. Даваме своя принос към тях по отношение на различните такси. Ако трябва да обобщя въздействието на принципа Roam Like at Home, трябва да кажа, че няма съмнение, че това е голям успех за крайните потребители. Ще ви представя данните зад моето твърдение. Почти всеки потребител в ЕИП използва роуминг услуги. Повечето от роуминг услугите, които се използват, над 90% от използваните услуги са по силата на принципа като вкъщи. Има увеличаване на обемите данни и обема на проведените разговори. Що се отнася до въздействието върху операторите, може би е малко по-трудно да дадем категорична информация само след една година. Голям брой оператори предлагат тарифи, които не включват роуминг. Има някои, които премахнаха роуминга от своите тарифни планове. Някои оператори кандидатстват за дерогации, те са относително малък брой. Освен това, имаме намаляване на цените на едро. И като цяло те са под таваните. Някои е, стойности са много по-низки от е, таваните. Що се отнася до така наречения принцип или политика на справедливото използване, почти три четвърти от всички оператори използват този принцип или във всичките си планове, или в част от плановете половината от тези три четвърти за всички свои планове. И операторите използват и някои други разпоредби на регламента Roam Like at Home, що се отнася, например, да се изиска стабилна връзка с страната по происход, има механизми за контрол в това отношение и така нататък. Какво нямаме? Нямаме данни за това какъв е броя на крайните потребители, които са засегнати от прилагането на тези политики. Що се отнася до потреблението на данни? В цялото европейско економическо пространство или ЕИП има петорно увеличаване на използването на данни. Можем да се запитаме следното. Дали това е заради принципа като вкъщи или е заради използването на данни и, и увеличаването на използването на данни, което е щяло да се случи така или иначе. Ако погледнем потреблението на данни на абонат на месец и а, е, сравним а, е, използването в къщи и използването в чужбина, виждате какво можем да заключим. Има 20% увеличение, а използването в роуминг е 4 пъти по-високо. Тоест, а, е, ясно е, че принципа като вкъщи е в основата на това главоломно увеличаване на потреблението на данни. А използването в къщи е с много по-малко значение. Това е най-категоричното доказателство за това какви са ползите за потребителите. Тоест, преди да влезе в сила регламента като вкъщи, данните не се използваха на толкова широка основа и нямаше такава стойност за потребителите. Има големи различия в използването на роуминг в държавите членки. Това отразява както склонността да се използват данни, така и роуминга, който е насочен към потребители от различни държави членки. Ако погледнем сега към разговорите и СМС-ите, така наречените СМС минути и минути за разговори. СМС-ите са се отвоили или почти отвоили, а получените разговори в чужбина и проведените разговори в чужбина са се увеличили около два пъти и половина. SMS обемите не се увеличават толкова, колкото данните. Отново, значи, всичко това се дължи на регламента, който определяме като вкъщи. В началото вие казахте, че в Европа принципа като вкъщи на големи успехи. Извън ЕИП обаче ставките все още са много високи. Разликата е колосална. Дори допълнителната сума, която се начислява, ако се надхвърли обема данни, с който разполага всеки един потребител. Потребителите искат да се премахнат тези твърде високи роуминг такси, само че това трябва да се обсъди в световен план тук се засяга световната търговия, ще се генерира голяма полза и стойност, ако света се вземе с премахването на таксите за роуминг. Ако преминем сега към цените на едро. Отляво тук виждате гласовите услуги, в средата СМС, отдясно данните. Червените линии представляват таваните, които се изискват по регламент. В тъмно синьо виждате най-низката цена на едро, на която ставаме свидетели по силата на данните, които сме събрали от операторите. А в бяло виждате средната стоеност. В лилаво виждате прогнозната стоеност, подготвена от Тера за комисията. Тази прогнозна стоеност стойност се основаваше на относително малки източници данни. Затова сега се подготвя нова оценка за целите на комисията. Какво можем да заключим от този екран? Значи, сумите, цените са под таваните, даже доста под таваните. Защо това е така? Защото цените се договарят отделно между операторите на мрежите и операторите на едро. Когато големите оператори преговарят един с друг, те могат да договорят по-низки цени. А въздействието върху така наречените ОВММ е по-различно, тъй като те не са толкова силни в хода на преговорите. Става дума за операторите на виртуални мобилни мрежи. Така че техните цени са много по-големи, що се отнася до достъпа до услугите на Едро. На този екран виждате средните цени на Едро за данни на мегабайт в държавите членки. Има една малка грешка тук. а, тавана а, от 5 цента въжи за 2016 година, не за 2017. Виждате а, и таваните. Всички цени, които имаме недор, са доста под таваните. Това е заключението. Няколко думи за дерогациите. В половината от членовете на ИП не са подстъпили искания за дерогации. В други има редица искания за дерогации, които са разделени между оператори на мобилни мрежи, оператори на виртуални мобилни мрежи и е, препродаващи. Едва ли ще се очудим, когато видим, че препродаващите и ОВММ кандидатстват най-много за дерогации по две причини. Защо? Първо, защото тяхната възможност да договарят по-добри цени на едро е ограничена. Освен това, те нямат приходи от това, че биха могли да дават достъп до услуги на едро на други лица. Трябва да споменем, че има някои ОВММ, които биха желали да кандидатстват за дерогация, но тъй като се конкурират с други оператори, които предлагат принципа от дома, те де-факто не могат. Така че има е, причини свързани с конкуренцията, защо това се случва. Някои оператори могат да имат право на дерогация, но не кандидатстват за такава. Накрая по отношение на разликата между операторите на мобилни мрежи и ОВММ. Тези ОВММ имат по-малки приходи на потребител, но и при тях потреблението е много по-низко и в чужбина, в рамките на роминга и в къщи. ОРС продължава да събира данни отделно за ОВММ, за разлика от операторите на мобилни мрежи и ние публикуваме тези данни по-отделно. За да може политиците и депутатите в частност да имат по-добра информация за операторите на виртуални мобилни мрежи. В заключение, какво ще правим от тук нататък? Ще продължим да наблюдаваме онова, което се случва, ще анализираме по-отделно данните за операторите на мобилни мрежи и ОВММ. Работим в тясна връзка с Европейската комисия относно променения модел на разходите – той ще бъде взет предвид, когато се прави оценка на въздействието на регламента. Освен това, ще дадем принос към прегледа от страна на Европейската комисия за въздействието на регламента, който ще се случи през юни 2019 година. Не съм говорил 20 минути, нали така? Значи, добре, Справил съм се. Благодаря за информацията. Готов съм да отговарям на въпроси, ако има такива. Uh, благодаря. Много ви благодаря. Много е добре да видим, че съществува и прозрачност по, за цените, включително и на европейско ниво. Това е много добре, защото БЕРЕК или ОЕРЕК европейския регулатор се занимава и с тази тематика. Те, както и регулатора за електрическите пазари АСЕР, вършат, те са необходими едни на други. Ако имаме нужда от стабилност, е добре именно да има хоризонталност. трудничество, което дори трябва да бъде и по-енергично. Трябва да се помисли как може да се подобри. Много е, преговори проведохме по темата роуминг. Помните, до 4 часа сутринта стояхме понякога. Е, и поне по дебата за цените на едро. Сега виждате таваните, които, по които се споразумяхме, са всъщност по-високи. Те винаги са по-високи в момента дори от цените на дребно и аз не мога точно да разбера как се случва това. Берек има своята много силна позиция. Ето сега и нашите депутати имат възможност да зададат въпроси. Заповядайте, нашия докладчик. Благодаря. Много съжалявам, че пропуснах началото. Това е госпожа Компула Натри. А, следях темата много отблизо. Сега искам да кажа благодаря на всички, че са тук. Това, което исках да коментирам е, може ли, моля, да използвате същите цифри, които ние използвахме при преговорите, когато представяте тематиката. Сега ние работихме в гигабит и евро, а сега вие говорите за мега. Ние се обръщаме е, в края на краищата към а, а, единицата гига, за да могат хората да се възползват максимално от а, данни. Сега отново оказвате прекрасно 35 цента за мегабайт. Само, че ако използваме е, мрежи е, с капацитет в мегабайти, нищо не мога да ползвам. Няма да мога да си чета новините, дори няма да мога да гледам кино, няма да мога, примерно, ако ползвам 3G мрежа през дебит в мегабайтове, е, да следа настоящето заседание. А, така че целта беше не само да улесниме потребителите е, за припътуване, това е така в рамките на инструменти за да свързване на Европа, но също и е, да се увеличи използването на, мо, на мобилни данни е, посредством е, своите устройства. Не е не е въпроса само да ползваш Wi-Fi на бюрото си. Въпросът е да можеш във всеки момент да се ползваш от различните приложения. И тук стигаме до темата инвестиции. Как са се подобрили инвестициите? Страни и оператори, които бяха много критични към ниските цени на едро, Реално сега наблюдаваме, че е, инвестициите започнаха да се увеличават. В някои страни има неограничен обем на данни, които ви се предоставят, е, в други е, в рамките на 30 евро не получавате кой знае какво. Така че ми е интересно колко, примерно, какъв обем данни могат да се купят с 30 евро. Имате ли данни в такъв смисъл? Колко 4G е, гигабайта могат да се купят? Естония, Полша, Латва, Ливадия? България и други страни предоставят неограничени данни, но Унгария, Чехия, Кипър, Малта, Португалия а, с тези пари получавате много малко. В Германия също не получавате много. Та, за това го правим за потребителите, за улесняване на пътуването, но така анализ в подробности е много важно да се е, види дали получаваме добри услуги в е, областта на мобилните данни. Така че ако имате коментари в това отношение, е, Допускам, че е, представители на компаниите няма да преглътнат е, лесно ниските цени на едро, но е, така ние направихме изследвания, че приходите на телекомите намаляват, но толкова малко, че реално нищо не е решаващо. Господин Каренс. Благодаря. Два въпроса имам. Много ме интересуват. Разбира се, никой политик не би е, отрекал колко е полезно да могат да се ползват мобилни данни. Има ли проучвания за това? Има ли промени в е, ценообразуването е, за потребителите за други услуги, не роуминг? Качили ли са се цените? Освен това, какво печелят компаниите в тази област? Останало ли е равнището им на печалба? Паднало ли е? Може ли да се свърже това с намаляването на цените на роминга? в края на краищата техните доходи пък са свързани и директно с възможността за инвестиции в бъдеще. И пане колего, а, не бих... Господин Колечек, заместник председател. Благодаря. Въпросът ми а, до голяма степен е в тона на изказването на госпожа Комполонатри. Ако трябва, мога да продължа на френски. Имате избор. <laughs> Ката. Е, so, tak paní е, kolegyně říkala ten problém, že v řadě zemí je velmi... Колегата Кумпова Натри спомена проблема, че в е, ред страни реално нямат достъп до мобилни данни. Чехия е именно една от тези страни три оператора действат в нашата страна. Пазарът е много ясен. Те са си разделили пазара помежду си, макар че е, отказват е, да признаят, че има картел, само че ние го виждаме. И обебните данни, които се предоставят, са минимални. Каквото и да свалите, трябва да плащате за него. И аз съм гражданин на Чехия преди е, повече от 10 години е, моят е, предшественик Мирослав Рамсдорф лобираше за роуминга и даже бе преследван и плати с живота си за това. Та, ако ползвате роуминг с чешки номер, чешкият оператор ви налага допълнителна такса, която е в пълно противоречие с това, което говорим тук, т.е. използвай услугата като в къщи. юристите ни обаче казват, че това е напълно законно. А, какво смятате, че може да се направи? Същото може да се случи и в други страни. А, има, тази такса се налага след като си е бил в чужбина малко по-дълго. И не говоря само за Швейцария, а за страни от Европейския съюз. Това са принципни въпроси и ми се иска да чуя отговора заради моите избиратели. Те не се интересуват от абсурдни разпоредби и искат на практика да чуят. Аз искам да започна с поздравления към господин Готфри, с пожелание за много успех е, на новият му пост. Знам колко е сложно и колко е трудно да се обоздават е, така толкова независимите регулатори в цяла Европа. Така че стискаме ви палци, надяваме се, че европейския регулатор ще действа добре. Периодът, който анализираме е твърде кратък, макар че съм много благодарен на анализа. Виждаме положителни тенденции. Когато се опитваме да наложим регулация на дадена услуга, Никога не може твърдо да се каже дали това е добро или не. Практиката го показва. Имам няколко въпроса. Пол Рубик говори за заседанията, които продължаваха до 4 сутринта. Помня ги много добре. ние тогава така имаше голям разкол сред нас. Някои, представителите на някои страни твърдяха, че е, цените са твърде високи, други, че са твърде ниски. Опитахме се да е, намерим златната среда и поне два часа дискутирахме кое ще е оптимално. И въпросът ми е на базата на вашият опит и статистиката – Смятате ли, че има някакъв е, оптимална стойност за този таван? Ако се упражни натиск, не е ли опасно това да, се, да има отрицателни въздействия върху пазара? Втори въпрос. Наместа беше много сериозна и въпросът ми е не стигаме ли до етап, в който трябва да оставим пазара да си намери оптималния режим на функциониране? Както казаха и колегите, е, пазарите са много специфични и индивидуални. Не, не следва ли да ги оставиме сами да намерят начина е, си на опериране. Може би е, наместа от страна на Европейския съюз не винаги е полезна. Благодаря, Тереза Грифин. Благодаря, Пол. Е, извинете ме, че малко закъснях, но много неща се случват в момента в парламента. Е, като майка, като замина дъщеря ми за първ път в чужбина. Беше 17 годишна. Замина с приятелите си. И аз казах, обаждай ми се, аз искам да съм спокойна. И тя се върна с сметка за телефон от порядъка на 300 лири за две седмично пребиваване в Гърция. И в такъв смисъл искам да повторя отново въпросите на колегата за скритите разходи или цени. Аз съм от, за това да не излиза Обединеното кралство от Европейския съюз. Не знам какво ще се случи след това. Господ да ни помага. Да видим обаче в закона съдържат ли се отговори на този въпрос. За мен тук има едно и два въпроса. Първо, че законово е, постановено, че не искаме да имаме промяна в е, е, мегабайтите, да, имам, да си останем с гигабайт, ойро на, на гигабайт. Това е, мисля, че за, ще бъде по-разбираемо за потребителите. Второ, интересуваме как е, виждате функционирането на частотите? Например, като при е, състезания за е, кралица на красотата. Как, как е, е, ще се готвят е, държавите членки за това и е, възможно ли е да има борса, на европейска борса на гигабайтовете, където да се е, търгува? Ето казаха, че искаме пазарни цени, е, но би трябвало да имаме едни и същи условия за това в цяла Европа. Какви, е, какво трябва да предприемем, за да е, може да има една е, действителна конкуренция в е, рамките на Европа. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговаря. Най-лесният въпрос е евро за гигабайт. Да, определено съм съгласен, че мярката за потребителите е много по- смислен, носеща смисъл. Ще се опитаме да видим какво можем да направим по въпроса. Е, въпроса за въздействията върху инвестициите и цените е, вътре в страната. Имаше коментари също, че след толкова кратко време не е толкова лесно да се направи оценка. Съгласен съм с това. Това, което е много трудно при оценяване на въздействието на инвестициите върху цените вътре в страната, е, е, че не може да се оцени какво би се случило, ако нямаше услугата, ползвай като в е, къщи. Също е, пазари, където има сливания от 4, да речем, на 3 оператори, можем да сравняваме какво се е случило на пазари, където не е имало такива сливания. Но количествата данни, които трябва да се съберат и е, усилията за такъв економетричен анализ, който бе правен, бяха огромни. А, може би, когато мине малко повече време, чак тогава ще има смисъл да се оглежда какво се случва с цените вътре в страната. Инвестициите са циклични, така, отразяват циклични тенденции и би следвало малко в по-дългосрочен план да се оценяват. Тук се поставя и въпроса за влушаване на качеството на услугата, защото мрежите не винаги са в състояние да се справят с увеличение обем потребление. зададохте въпроса защо в някой, на някои пазари има неограничено ползване на данни за 30 евро, а на други практиката е съвсем различна. Ирландия има, аз съм там, има един оператор, който дава неограничено ползване. Мисля, че е въпрос на ком... динамика на конкуренцията в, на вътрешния пазар в самата страна. И естествено тази динамика се диктува и от броя на операторите, е, броя на операторите на виртуални мобилни мрежи и други видове услуги. Така че Картината е много различна за всеки отделен пазар. Чухме за проблеми в Чехия. Би следвало да погледнем и да видим какво се случва. Може би, евентуално и органите, които се занимават с конкуренцията, могат да разгледат този въпрос когато се предлагат сливания, е изключително важно комисията да отчита въздействието върху потребителите и снижаването на нивото на конкуренция, евентуално, вследствие от подобни сливания. Струва ми се, че зададохте и въпроса за оптималното ниво на цените на едро и дали е, не отиват прекалено ниско, какво е мнението на Берек на европейския регулатор. Мисля, че за да имаме информирано отговор, трябва много добре да си даваме сметка какви са разходите свързани с тези услуги. Вие вероятно данните, които сте употребявали в преговорите си до рано сутринта, не винаги са били напълно е, изчерпателни, но ние така все повече вярваме на е, подробните анализи. Е, във всички случаи таваните са достатъчно е, високи, за да е, дадат възможност да се поеме и допълнителните е, разходи за е, поемане на допълнителния трафик може би е, в зависимост от е, мрежата, общите разходи могат да бъдат много различни, включително разходите за поемане на допълнителен трафик. Но във всички случаи, колкото повече информация имаме за разходите, толкова по-надежно могат да се определят таваните. За въпроса дали трябва или да не трябва да се намесва регулатора, считам, че цялата философия на съществуващата рамка и съответното законодателство е, че регулацията и е, намесата следва да се слушват само когато има неуспехи на пазара и то само в порядък такъв, че да се реши именно този конкретния проблем. А, и за цените на роуминга бяха така видно доказателство за подобен а, проблем или неуспех на пазара. А, не трябва да забравяме, че потребителите също не са наясно с разходите, които имат операторите за предоставяне на роуминг зад граница, така че това е също част от елементите на оценка на пазара. А пък въпроса какво ще се случи след Брексит, Нямам възможност да предсказвам такива неща. Надяваме се, че няма да има огромни промени. Говорихте за частотите и гигабити. Не съм сигурен, че разбрах точно какво искате да кажете по отношение на разпределението на частотите някои страни имат 700 мегабита, другите 3,6 гига, така че този процес ще се довършва в следващите години. В някои страни това може да доведе и до намаляване на цените. Във всички случаи има огромен ръст на ползване на данни и допълнителни частоти ще могат да посрещнат именно това търсене. Използването на тези частоти и на 5G технология ще даде възможност да има и широколентови услуги на по-низки цени спрямо използваните сега частоти и 4G технологиите. Като в края на кращата това е от полза за крайния потребител а пък всяка страна има своите правомощия за разпределение на частотния, частотния сектор и хармонизацията се извършва не по законов път, по-скоро с партньорски обмен на опит, партньорски проверки и така нататък споделянето на опит при разпределянето на частотния спектър във всички случаи се е оказало много благотворно. Благодаря. Отличен старт на дебата. Сега можем да пристъпим към втората ни заседание. Господин Катър Въпросът е, Берек анализира ли въздействието на роуминга върху цените, върху ценообразуването вътре в страната? Не, не, такъв анализ още не сме направили. Вероятно, можем да го включим в бъдещата си програма, но определено трябва да понатрупаме малко опит, защото е много трудно да предскажем или да кажем какви биха били вътре, цените вътре в страната, ако нямаше разпоредбите за роуминг. Така, има оператори, които предлагат пакети без роуминг, има други, които са извадили роуминга, така че на базата на подобни пакети, може би, можем да правим заключения за това какво се предлага на вътрешния пазар. Но статистическия анализ в този момент не е възможно да се направи. Благодаря. Сега преминаваме към темата въздействието на използване на услугата като в къщи върху е, операторите и е, политиката за справедливо използване. Давам думата на госпожа Лиза Фюр, генерален директор на Европейската асоциация на мрежата на оператори е, на телекомуникации. Искаме да чуем какво е така вашето виждане за бъдещето. Заповядайте. Първо, да благодаря на господин Рубик, Рубик пък и на председателя Бусе, които ни поканиха тук да се представим на този форум. Аз няма да говоря за киберсигурността и тази част от темата. Ще говоря за етно и членовете. Благодаря на господин Готви и на е, депутатите и на комисията. Днес говорим за много важна и видима тема, която ще обсъждаме във връзка с международните разговори като вътрешни. Тук това е основното търговска организация за европейските телеком оператори. Нашите членове са фирми, които внасят в цифровата мрежа ежегодно е, сред тях са T-Mobile, Orange, Proximus и Team. Това са няколко от многото членове на нашата организация. Преди да навлеза в темата по същество, днешната ни тема, ще кажа, че много важно е, че нашите е, дружества са много а, ангажирани с а, този въпрос в момента. Както казаха от парламента и комисията, комисията основният приоритет за Европа днес е да гарантираме да предоставим на гражданите и на фирмите наистина модерни и съвременни мрежи. именно в момента нашите компании развиват нови мрежи, оптични влакна и това означава, че фирмите, операторите ни са е, лидери и държат близо 72% от инвестициите в е, тези модерни мрежи. Общо сектора е инвестира около 49 милиарда евро в нови мрежови услуги и съоръжения. И така, споменахте всички, че конкуренцията днес е в глобален мащаб и разбираемо е, че това е важно не само за бъдещето на телекомуникационния е, сектор, но преди всичко е, е, в интерес на всички производства в Европа и на всички конкуренти в Европа. Така че ако погледнем Rome Like at Home, международните разговори като вътрешни, е, можем да говорим за опита на операторите, прилагайки разпоредбите на е, е, Roam Like at Home. Значи, в крайна сметка, цените за роуминг на древно се оказах много успешен ход за потребители, за клиенти, за а, е, и нашите дружества отговориха много положително, реагираха положително на това нововведение. Колкото до членовете на нашата асоциация, прехода се оказа плавен и се, в резултат на което се увеличи трафика в Европа. Е, господин Готри спомена тук е, известни числа, е, които показват за повишаване. Това означава за всички наши компании, че трябва да инвестират крупни суми в кратък срок. Винаги напомням, когато говоря на тази тема, че когато изчезнаха таксите за роуминг, услугите, зад колисните услуги и цялата работа вътре и сред операторите си остана. И фактът е, че никой оператор не притежава мрежа във всички европейски държави членки, което означава, че когато спряхме да облагаме тези услуги с такси, трябваше да въведем е, всички, е, всичко, което е необходимо, за да могат всички е, клиенти да ползват безплатно тези услуги. И това всъщност означаваше бързо адаптиране на системата към всички наши, адаптиране на всички оператори към системата, което означава и пари, инвестиции, търговски и в технически смисъл. И аз съм горда, че наистина това се получи. Радвам се да чуя от институционална гледна точка, че това, тази е, наша дейност бе е, призната като оператори, тъй като, като оператори, телеком оператори, ние сме в центъра на една е, Европа след и би трябвало наистина да пожели успехите на една такава много напредничава мярка. И Макар, че все още има въпроси, е, важно е да се направи равносметка под натиск от времето, когато ние всички трябва да оправдаем, да обосновем завишените инвестиции, необходими за целта но като един е, солиден партньор е, на, в това отношение мобилните оператори, операторите мобилните мрежи ще продължат да бъдат част от решението, не част от проблема. Ако погледнем е, този по-широк е, пейзаж, е отчетен и отразен в много от докладите, ако погледнем, ние ще видим, че е, такъв, които показват, че правилата функционират и то добре. Споменавам го, защото за нас като индустрия стабилността и е, солидността на, на, на регулаторната рамка е особено важен елемент в е, светът, е, в който живеем и предстоящата пето поколение. Никой инвеститор, както си представяте, няма да се зарадва, ако му кажете, че трябва да, да се откаже от постъпление от роуминг. Но освен по занижените ресурси, е, по-важно за инвестициите и инвеститорите е правната сигурност. За целта ще продължим да работим с регулаторите, за да подобряваме начина по който се прилагат нормите по един ефективен начин и е, в е, интерес на потребителите. И като го разговарям с нашите членове на асоциацията, разбирам, че те се натъкват на е, случаи на измама и сложност сло, и, така, при използване на, на е, тази схема. Така че трябва да продължим този регулаторен диалог, за да търсим по-прагматично и разумно прилагане на, на е, нормите и правилата. Така че няколко послания искам да, да отправя към вас в заключение. Донесла съм и диапозитиви, но първо да ви кажа, най-важно за нас е първо да предоставим на европейците най-добрите мрежи, на най-добри цени и да сме сигурни, че континентът е така на ниво с своите партньори в глобален мащаб, защото ясно е, че глобалната конкуренция е много важен фактор. Второ, Международните разговори като вътрешни Rome Like Home е, е, се оказа сериозен е, елемент от решението и е, на практика е, част от успеха ни. Трето, стабилността на, на нашите е, правила е, е основен и деликатен момент за така благоприятен инвестиционен климат в Европа. И трето, всички нашите е, членовете на асоциацията ни и самата ни асоциация сме на разположение на националните регулатори, на Европейския регулатор, на Европейската комисия, на Европейския парламент и сме готови с всички вас да работим и нататък, по-нататък по тази тема. Председателя, благодаря. Сега стигаме до следващия е, е, оратор. Това е Михаил Крамер, който е управител в е, партньор е, в управителния съвет на Vento.com. И това е, е, е най-успешната така посредническа организация за мобилните виртуални мрежи. It works now. Okay. Uh, thank you for the invitation. It's a great opportunity because I благодаря. Е, аз е, благодаря за възможността да ви представя е, гледната точка на, една мал, на един дребен европейски оператор на мобилна виртуална мрежа, в, в който действа в Австрия. Имам 20 годишен опит в, тази, е, е, е, в, това производ, в тази индустрия. Бях, като, бях главен изпълнителен директор в компании като Оричи в Австрия и Германия. Запознат съм отвътре с този сектор, както и развитията, които доведаха до премахването на роуминг. Преди всичко, Бих искал да кажа няколко уводни думи за е, компанията, която основах. Основахме я веднага след е, сливането на, на Orange и Hutchison в Австрия. И това беше в резултат от един е, режим за коригиране на, на резултата в Австрия. Започнахме да функционираме през януари 2015 в Словения през май миналата година. И пазарният ни дял е 6,5% в Австрия. За 3,5 години постигнахме този дял, а в Словения за една година достигнахме 2%. Това е забележителен успех, предвид, че оперираме, действаме като нишов оператор само на потребителния пазар, на резиденциалния пазар. Предлагаме е, услуги за фирми и не сме широко, от сред важните е, широколентови оператори в е, Австрия. Потребителите на дребно, които използват своите е, интелигентни телефони, техният дял от пазара се качи на 10%. Как може да се постигне това в такъв конкурент, такава конкурентна среда? Ние предлагаме уникално решение като мобилен виртуален оператор тъй като нашето, е, ние обещаваме тотална прозрачност, е, е, справедливост и това, което предлагаме е никога да не завишаваме цените. И ако получим, ако занижим ние разходи, това автоматично се прехвърля върху е, клиента. Така че клиента не трябва да се е, притеснява да сменя тарифата. Ако е, ние получим нова оферта, моментално това се отразява върху сметката на потребителя. И по този начин успяхме да стигнем до такъв пазарен дял в такъв кратък срок. имаме ли така влияние на пазара. Тази графика ви показва индекса, ценовия индекс, изработен от австрийския регулаторен оператор. Виждате тук няколко стъпки. Първо, цените се качиха в Австрия веднага след сиването на Хачисен и Оранж. Виждате нивото, средното ценово равнище се покачи от 83 до 104 ако правилно разчитам графиката. И когато започнахме с основната си марка Ход на пазара през 2015, цените паднаха отново, защото веднага след сливането конкуренцията беше ниска. Преди това и когато ведахме ход, цените паднаха отново. Значи ние се оказахме един двигател в конкуренцията, която, което се доказва и потвърждава не само от регулаторния орган, но и от конкурентния е, орган в Австрия, органа за е, антидампинговия орган в Австрия. Защо? Защото а, е, поради а, режима, роуминг режима при а, цените на едро. Сега ще ви демонстрирам неща, които вероятно знаете но вероятно не знаете някои аспекти. Има слухове за това, че този това а, ефекта на увеличаване на потреблението след роуминг, а, говори се, че е, е факт, но а, е, при нас не е. А, някой твърда, че е сезонен фактор, а, през лятото се увеличава и обратно. Сега ще ви кажа какво мисля за ефекта. А, Първото, първото е, въздействие върху потребителя е, че повече хора започнаха да използват роуминг в чужбина и начина на ползване също се е, промени. Да видим какви са потребителите. Това е, е една графика на ход, един бранд, в който има над 100 е, е, хиляди е, абонати в момента. Използваме роуминг в Европейския съюз. Използването на роуминг се увеличило с фактор 2. И Говори се, че е, клиентите на виртуалните мрежи е, не използват толкова нашите услуги, но 70% от нашите потребители използват такъв роуминг поне веднъж годишно. И виждате, че е, броя, е, увеличение в бройките не зависи от сезона. Даже в месеците, когато нямаме вакансии, е, се забелязва също е, увеличаване. Сега минутите на потребител. Значи, гласови минути, а тук всички говорят за а, мобилни данни. Значи, гласови минути се увеличиха с а, близо 5 а, преди и след премахване на таксите за рауминг. Тоест, в месеците, в които няма, не се отразява, няма вакансии, е, това увеличение е толкова. Сега, е, по отношение на данните. Потреблението на данни е, се увеличи близо 5 пъти след и въвеждане, след премахване на таксите. Тук отново виждаме, че в не вакансионните месеци това повишение е по-високо, отколкото през вакансионните. Общ преглед. Патентираните гласови услуги е, се увеличиха е, значително. Важното тук е увеличението от първата до втората, между първата и втората година след премахване на роуминг предвид на това, че отражението цените на едро показва 20% намаляване, докато увеличаването на потреблението е 100%. Значи, е, регламентирането в е, дерегулацията при е, цените на, на едро се оказаха абсолютно безсмислени, неефективни. Сега цените е, в е, цените на едро се оказаха под е, регулираните. Сега ще въведа един специфичен термин едностранен купувач. Ще ви го иллюстрирам с пример. Имаме мрежов оператор в Австрия и в Германия. Ако австрийски оператор прати клиент в Германия, той е, използва роуминг и обратното. Ако трафика е на същото равнище, в... ние го наричаме балансиран такъв трафик в нашата индустрия. Значи същата сума, която се плаща от оператора в Австрия на оператора в Германия, независимо от това на... при какви тарифи става това. Но имаме и небалансиран трафик – който е, е само в една посока, от една страна към друга, което е инкрементален, е, натрупващ се трафик към този. И той се търгува на минимални, маргинални цени. Можеш е, да търгуваш по този начин само ако си представен с мрежата от двете страни, в двете държави. Ако предлагаш е, мрежа, е, която обслужва е, с роуминг клиентите и в друга страна. Сега идваме до една, един оператор на мобилна виртуална мрежа. Тук, разбира се, няма мрежа. Използваме мрежата на мрежовия оператор в Австрия и сме е, виртуални, оператор на виртуална мобилна мрежа. И тъй като нямаме с какво да търгуваме, винаги ни е, таксуват на регламентираните тавани. Нямаме е, възможност за е, търговия на, на е, едро и по този начин. Значи какво се получава? Реалната цена, която се плаща, е далек под е, регламентираните тавани което създава големи така, неблагоприятни условия за мобилните, виртуалните мобилни оператори. В тези е, калкулации, които показват средните реална цена, се забелязва микс между баланс, балансиран и небалансиран трафик. Балансираният трафик, е, когато плащането от двете страни, тук не се отразява. Значи реалната разлика е между, при небалансирания трафик който е таксуван много по-низко от е, това, като виждате тук. Но дори в оценките на Берек, средно цената, която ние като е, оператори на виртуални мобилни мрежи, е с близо 50% над това, което операторите плащат един на друг. И така, сега ще ви покажа една графика за това какво се случва с роуминга в случая, когато е, абоната плаща. Това са приходите ни преди и след е, прибавване на роуминг. Има малко, е, има малки постъпления от някои тарифи е, на единица, национална и така нататък, но ето и разходите, които е, имахме. Значи преди е, роуминга, е, е, преди премахването, е, виждате маржа. След е, премахване, виждате огромна загуба. 2017 за една мал, един малък оператор в Австрия за едно 3 месече беше близо 690 хиляди евро. И това се завиши до близо 9 хиляди е, е, евро в следващото 3 месече. Значи, една а, стъпка направихме за смъкване на, на ценовите, на, на, ценове, на, на цените. А, за пет, а, в едно три месече, за пет три месече загубите се оказаха 2,5 милиона годишно което означава 20%, 40% е, от чистата ни печалба. Та, в заключение и последното ми и моето общено послание. Като оператори на виртуални мрежи, ние сме двигател при е, намаляване на цените, ефективност и новаторство в много е, държави, на нас много ни е, харесва е, премахването на роуминга. То чудесно отговаря на нашата така идея. Хареса се от абонатите абон, и отговаря на идеята за един, цифровия един пазар. Е, за нас никога не е било вариант е, да е, търсим тарифи без роуминг или да прибягваме до класа за устойчивост, за да искаме да предоставяме над свръхтакса за роуминг. Това не е било нашата цел. Ако запазим този режим на едро, какъвто е сега, съществува риск в средносрочен план – защото, както в няколко от графиките ви показах, намаляването от, а, в, на таваните е, е много по-малко, отколкото а, темповете, с които се увеличава потреблението и това подкопава е, общо пазара се отслабва от е, тези е, губещи предприятия. Следователно, какво трябва да се направи? Драстично намаляване на таваните на цените на едро и въвеждането на един нов механизъм за намаляване на цените на едро в е, в зависимост от националните ценови нива за данни. Един, едно сравнение. Това е, е, е модела за е, е роуминг, е, премахване на роуминг. Това е направено за 13-та година при мърджер на Orange и Hutchison, да се заложи едно ценово равнище, национално ценово равнище. Дори 2013, преди 5 години, когато говорихме още за 3G и много по-малко потребление, цената беше 1,7 евро на гигабайт. Говорим за цена равнище 22 година, когато се очаква експлозия в потреблението в индустрията, което е, е все пак по-високо от заложената стойност в 2013 което ще бъде много по-високо заложено заложена скорост 2013. Благодаря. Благодаря. Виждаме, че има различни е, така гледни точки към въпроса. Сега стигам до следващия оратор, господин е, Дейвид Мартин, който е, е виш юридически експерт в Европейската е, потребителска организация BUC. Е, по този начин насочваме дебата към бъдещето. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на всички. Благодаря за поканата и благодаря за представенето. За мен е чест да работя по този въпрос с парламента, с други заинтересовани лица и институции. От наша гледна точка няма съмнение, че роуминга представлява една наистина рамкова инициатива, нещо с което Съюза може да се похвали пред своите граждани. В миналото знаехте, че когато пътувате в чужбина, дори никой да не ви се обажда, може да получите една много неприятна изненада в края на месеца. Сега никой не се замисля, когато използва мобилните си телефони в Европейския съюз. Чуваме какво ни казват представителите на бизнеса, потребителите се възползват от своите нови права и то на широка основа. Всеки един единен пазар, в частност цифровия единен пазар е насочен към гражданите. Знаете и общата услуга е кръгален камък в единния пазар. Премахването на таксите за роуминг е голям успех. Беше казано и от гледна точка на потребителите, и от гледна точка на единния пазар. Трябва да се гордеем с това, което беше постигнато много време от не. Много усилия бяха положени от страна на различни заинтересовани страни и институции. Затова нека да не подценяваме това, което е постигнато. Е, все още обаче има нерешени въпроси. Беше споменат роуминга в световен план. Сега виждаме, че има проблем с таваните на цените на едро и как те засягат пазара. Всички тези въпроси следва да намерят своето решение в бъдеще. С тази оговорка ще говоря основно за две неща. На първо място политиката за справедливо използване. На второ място таваните на цените на едро. По първия въпрос винаги сме казвали още от самото начало, че правилата са леко преувеличени. Ако акта за изпълнение следва да бъде прегледан, смятаме, че тези правила би било добре да бъдат опростени. Естествено, не трябва да се намаляват правата, които вече са дадени на потребителите. Това е нещо много важно за нас. Не сме чували от нашите членове в държавите членки за злоупотреби, за проблеми с така наречената справедлива употреба. Но и тук има какво да се направи. Що се отнася до таваните на цените на едро, стана ясно, че тази тема е в основата на устойчивостта на, цялата система и на конкуренцията на пазара. Конкуренцията на пазара означава по-добър, по-голям избор за потребителите и по-низки цени. Те са много важни. Тези тавани на цените на едро можеха да бъдат по-низки още от самото начало. Ние казахме това и в миналото. Прочитахме доклада на комисията ИТРЕ на Европейския парламент. Ако сравним таваните с действителните разходи, таваните все още са много-много по-високи от действителните разходи. В доклада се казва 10 пъти по-високи, ако не се лъжа. Чухме и от предишния оратор, че това създава много проблеми за по-малките оператори на пазара. Съответно, виждате, че би трябвало тези тавани на цените на едро да бъдат променени, за да се вкара допълнителна конкуренция в пазара. Мога да говоря безкрайно за това какво представлява роуминга за потребителите и каква полза са извлеклите. Моето послание, основното ми послание днес е, че инициативата наистина е много успешна и трябва да я подобрим още вместо да гледаме назад. Имаше въпрос за това дали Европейския съюз трябва да се изтегли и да остави пазара да се саморегулира. Знаем какво беше преди съюз да се намеси, не искаме да се връща предишното положение. Затова нека да се гордеем с това, което сме постигнали. Нека да работим за решаване на съществуващите проблеми, Например, по отношение на конкуренцията на вътрешния пазар, нека да опростим политиката на справедливо използване, нека да запазим правата вече дадени на потребителите и нека да разгледаме наистина проблема с таваните на цените на едро, защото той е голям и може да стане още по-голям в бъдеще. Нека да приравним разходите за използване на данни с таваните. Това е което исках да кажа днес. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Много кратко говорих, така остава повече време за дебатиране. Благодаря ви за поканата. Нека да продължим да работим, защото за потребителите премахването на роуминга е нещо изключително положително. Председателя, благодаря. Ценим високо факта, че още от 2006 година е, вие работите с нас е, по това досие. 2006 година председателството беше австрийско и сега е австрийско. Много хора, много заинтересовани страни участваха в това начинание. Стигаме сега до въпросите и отговорите. Естествено, че първа ще е Кумпола Натри. Заповядайте. Благодаря. Няма много хора в залата, но тези, които сме в залата, сме експерти по въпроса. Нямам толкова въпроси, колкото коментари. Беше казано, че постигнатото няма кой знае какво въздействие върху инвестициите. Всъщност Организацията на потребителите от самото начало много пледираше за намаляване на цените – Естествено, че повишаването на осведомеността на, на потребителите пък от своя страна води до по-голямо е, потребление. Не съм чула някой да отказва да използва тези услуги. Подобрените услуги и ефтините данни. Благодаря за изказванията. Нека да ви напомня, че този документ, който имам тук е доста остарял. Предложението на комисията беше 8,5 за гигабит. Това беше предложението за 2022 година. А знаем, че действителността по отношение на цените на дребно е 1,3 евро за гигабит. Ако погледнете парламента, Голямото мнозинство пледираше за 3 евро за гигабит и 1 евро за 2022 година. Само, че имаше тристранен диалог. Съвета искаше да започне от 10 евро и в крайна сметка окончателният резултат беше да започнем от 7 евро и 70. Сега сме 6 евро, след месец и половина ще отидем на 4 евро и половина за гигабит. Ако някой твърди, че не сме се справили, че е трябвало да следваме комисията или пък съвета или големите оператори, аз не знам какво да му кажа. Аз е, работих по това досие най-вече от гледна точка на конкуренцията. Знам, че дружествата са готови за конкуренция, готови са за инвестициите, които са необходими, както беше описано и от Лизе Фур. Сега стигам до големия въпрос. Госпожа Фур каза, че средствата за инвестиции са налични. Знаем, че трябва да има обаче инвестиции в спектъра. Виждаме първи резултати по работата по 5G мрежата. В Италия се плаща 10 пъти повече на човек, отколкото в Финландия. Как тогава за Бога да създадем този единен цифров пазар? И как да накараме компаниите да инвестират за благото на Европа? Не можахме да разрешим този проблем в рамките на ОРС нито пък чрез законодателство. Не знам дали ОРС дава насоки в тази област, Следващата епоха започва с дисбаланси. Следващата стъпка, след като си платил за спектъра, какво е неговото използване? Защо има такива големи разлики? В Австрия, например, 220 мегахерца мегабита годишно на мегахерц. В Финландия два пъти повече в Германия 26. Една десета от е, употребата на спектъра в Австрия. Значи компаниите плащат за спектъра и после не го използват и се опитват е, да блокират, е, така че други да не получават възможност да използват спектъра на по-низки цени. Има много възможности, които могат да се използват да се промени вътрешния пазар. Искаме от комисията преглед и на тази тема. Дали ще се появи такова преразглеждане, не знам. Аз от време на време надигам глас, никой не реагира. Използването на спектъра трябва да бъде част от начинанието по преразглеждане. Не можем да променим цените, но можем да направим анализ защо пазара не използва съществуващите възможности и съществуващия спектър и защо има такива различия. Благодаря. Благодаря. Някой друг? Госпожа Кумпола на 3. Пропуснах нещо. Дисбалансите. Тук не разглеждаме малките оператори, които притежават мрежата. Има малки оператори, които притежават своята мрежа от малки държави, които малки оператори, които могат и да притежават мрежата си, но те не изпращат милиони хора в други държави, така че и тук има дисбаланси. Членовете на ОРС отдавна бяха казали, че не е лесно, но след като се въведе системата на конкуренция пазарите работят добре. Евжен Тушеновски. Благодаря. Един въпрос. Надявам се, че въпросът ми ще се... ще ви се стори прост, но може и да се окаже сложен. Защо беше необходимо да има толкова инвазивна административна мярка. Защо пазара не стигна до това, което имаме сега сам? Дружествата знаеха, че потребителите никак не са доволни от тези такси за роуминг. Всеки път, когато европейците пътуваха в чужбина, харчаха много пари – за телекомуникационни услуги. Защо всичко това трябваше да се разреши чрез административни мерки? Защо вашите членове не направиха всичко това сами? Защо се наложи парламента да им извива ръцете, ако мога така да се изразя? Защото сега казвате, оборот се е увеличил, употребата, ползването се е увеличило, значи от економическа гледна точка има сериозни ползи. Унези от нас, които бяха докладчици в Сянка и самият докладчик си спомнят разговорите с операторите, чертаяха се мрачни е, картини и се казваше, че всичко ще е ужасно. Сега се вижда, че операторите генерират печалби. Защо те сами не стигнаха до това заключение? Струва ми се, че следващия път при нещо подобно пак ще се наложи ние да се намесваме. Ще трябва чрез административни мерки да извиваме ръцете на компаниите. А за тях има възможности на пазарите, виждате. Защо трябва винаги да се приема законодателство? Разговарял съм с много оператори. Аз самия съм експерт по информационни технологии. Никога не съм чувал защо а, се пледира, че има големи разходи, защото са ми казвали от T-Mobile Чехия и T-Mobile а, Германия, например, че ползите са много повече от разходите че ползите са огромни. Затова искам да попитам, защо операторите не станат по-ориентирани към потребителите? Защо трябва да преминаваме през този толкова неприятен административен процес? Естествено, че има проблеми, естествено, че има различия, но едва ли са толкова големи. Между Чехия и Италия едва ли има такива разминавания, например. Вашата организация съответно. Не би ли станала малко по-ориентирана към потребителите? Въпросът може и да е глупав, но аз си блъскам главата по този въпрос. Господин Кохличек, благодаря. Испански още не е използван в залата. Мога да говоря на испански, но ще говоря на чешки, защото ми е по-лесно. Колегата вече попита, защо се е наложило да принуждаваме потребителите, а, или по-скоро компаниите, да правят нещо, което е от полза за тях така или иначе. Моят въпрос е следния. Какво е въздействието на онова, което започнахме тук? С други думи, високоскоростен интернет в целия Европейски съюз. Какво смятате ви и дали това е възможност за вас и не на последно място за операторите на виртуални мобилни мрежи? Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Не виждам други желаящи. Кой иска първи да се изкаже? Нека да започнем с господин Крамер и да караме в тази посока. Ако правилно съм разбрал, въпросът беше защо трябваше да има регламент за премахването на роуминга. Аз мисля, че Пао Рубик може да отговори на този въпрос, защото той знае цялата история на определенето на цените и таксите за роуминг. Аз действам като оператор на пазара вече 20 години – аз винаги съм бил нещо като новатора в пазара, новата движеща сила. Освен това, аз съм отговорен менеджер на дружество. Всеки един отговорен менеджер мисли къде може да се конкурира най-добре. Дали е по-добре да има по-низки цени в национален план за сметка на по-високи цени в чужбина или обратното. В Австрия и в Германия се оказа, че по-низките цени във вътрешен план са по-валиден аргумент, когато привличаш нови потребители или когато искаш да запази съществуващи, в сравнение с по-низките цени в чужбина. Естествено, в някои сегменти, в някои ниши имаше търсене и съответно ние предлагахме специални роуминг тарифи. Дълги години аз бях привърженик на регулацията в областта на цените на едро, за да може по-малките оператори, не само тези, които оперират виртуални мрежи, но и по-малките оператори на, на мобилни мрежи, да, да може всичките да получат възможност да се конкурират. Аз пледирах за регулация и за цените на едро, и за цените на дребно. Случи се, появи се този регламент, който познаваме като дома. По-лесно е за потребителите и може да стане още по-лесно, ако а, се регулира режима на цените на едро. Всъщност, за всички оператори ще бъде по-добре, ако цените на едро и таваните се съобразят спрямо разходите. По този начин ще откликнем на търсенията и на въжделенията на малките оператори на ОВММ. Съответно, ако това се случи, това за което аз пледирам, може и да премахнем клаузата за справедливото използване. За потребителите нещата наистина се потребиха много в сравнение с миналото, но все още нещата не са съвършени, защото все още има объркване. Има тарифи, които не включват роуминг. Ако не прочетеш за каква тарифа си се абонирал – може да не разбереш, че в чужбина нямаш роуминг. Да не говорим, че може да има и допълнително начисляване на такси при някои оператори. На лице е и принципа за справедливото използване. И има и тарифи вече, това за което говорим най-много, неограничено използване в чужбина и вкъщи. Много е постигнато, но все още предстои много, много работа. Това е което мога да кажа. Госпожа Фур, благодаря. Относно използването на спектъра. Много е трудно да се сравнят различните държави, що се отнася до използването на спектъра. В Финландия е много различно, защото в Финландия използвате страшно много мобилни услуги. трябва да сме много предпазливи, когато правим оценка. Мисля, че с влизането на 5G разходите за спектъра ще послужат като стимул за по-широко използване. Защо трябваше да предприемем такива инвазивни мерки, питахте. Аз бих казала, че няма нужда да се прави нещо подобно. Имаме пазар, който еволюира – Имаме пазар, на който има много голяма конкуренция. Видяхме добър пример с разговорите вътре в общността. Те са регулирани до известна степен на пазара има голяма, т.е. не са регулирани на пазара и въпреки това има голяма конкуренция. Роуминг като вкъщи или в чужбина като вкъщи създаде повече трафик, но едва ли повече печалби. Ако погледнем таваните на цените, за които толкова много се говори, както и въпроса за ОВММ, аз виждам пазар на ОВММ оператори, които, който е с много конкуренция. Ако погледнем анализите в Европейския съюз. Естествено, господин Крамер е австриец. Той говори за своя опит. Всички компании обаче действат в различна страна и ОВММ също са различни. Аз съм работила за Телия в Дания 10 години и съм продавала на едро. И ние определяхме много различни цени е, продавахме на много различни цени, защото е, имаше много различни актьори, които искаха да навлязат на пазара. Не всички дружества действат на всички европейски пазари. Пазара така или иначе е много конкурентоспособен. По отношение на казаното от Организацията на потребителите БЕЛК, не можем да се върнем назад, защото мрежите са изградени – Имам оператори като Vodafone и други, които имат своите мрежи. Във връзка с регламента и неговото преразглеждане трябва да се обсъди въпроса за проучването на това дали таваните са уместни. Нито в доклада на ИТРЕ, нито в други доклади съм виждала препоръки за допълнителна регулация на пазара. Инициативата като вкъщи е успешна. Мисля, че трябва да отбележим, че наистина тази инициатива е полезна за потребителите. Много дълго време измина преди тази инициатива да се приложи на практика. Сега работим по 5G мрежите. Ако окажем още по-голям натиск върху пазарите, рискуваме да застрашим инвестициите в Европа. В САЩ в момента те са двойно по-големи, отколкото в Европа. Затова нека да сме предпазливи. Този пазар е изключително сложен и каквото и да правим чрез регулация, ще въздействаме върху всички нас. Ще има въздействие не само по отношение на цените, но и по отношение на разгръщането на 5G мрежите, както и върху качеството на мрежите. Благодаря, господин Готфри има думата. Make, make uh, Аз имам да направя само два коментара. Първо, въпроса защо бе необходимо парламента законодателя да се намеси. Спектъра на частотите е ресурс за мобилните мрежи. А, и по тая причина участниците на пазара са винаги ограничен брой, 3-4. Така че ситуацията по отношение на конкуренцията не е идеална. Тя се влияе от структурата на пазара. И преди да има намеса, всеки е, доставчик на услуги на дребно – Имаше големи затруднения в е, цени, е, разходите за предоставяне на минути на вътрешния пазар и когато клиентите му бяха навън. И тази голяма разлика естествено се отразяваше и на ценообразуването на древно. Но е, ако разгледаме определене ценообразуването на едро, беше ясно, че намаляването на тези цени не би било най-добрия вариант, защото това ще се отрази и на възможността да се придобива допълнителен трафик. В края на краищата избора дали да ползваш допълнително не се прави единствено от потребителя. И в такъв смисъл цените на роуминг на Едро никога не се определяха само от разходите и от конкуренцията. Затова се оказа, че е необходимо някакъв вид регулация. сега цените върват надолу, не толкова ниско, колкото са разходите. Берек има да свърши още много работа за хармонизиране на новия кодекс и прилагането на новия кодекс. Кодекс трябва да се сложи акцент върху стратегически въпроси, включително и проучвания, за които се коментира тук. Ще се консултираме с парламента за нашата работна програма за 2020. Добре дошли сте с предложения за проучвания и анализи от страна на Берек. Благодаря. И накрая Белк. показателите за потребителския пазар, телекомите винаги се оказват в е, най- е, е, горната графа, свързана и с оплаквания от страна на потребителя. Тези услуги са доста уязвими в такъв случай и затова, в такъв смисъл и затова е важно да, да има регулация в защита на потребителя, за да е сигурно, че те получават добра услуга на справедлива цена. Никак не е лесно да се ориентираме какво предлагат телекомите, затова е важно да има права. Правила, защо не се регулира пазарът сам? Целият пазар на европейско ниво беше своего рода картел, защото те се възползваха, налагаха допълнителни такси и беше съвсем ясно, че няма да се договорят да отстранят тези такси. А, не е толкова лесно да бъдеш доброжелателен към потребителя, когато така или иначе имаш и лесни приходи от дейността си. Затова считахме, че е от ключово значение да се намеси Европейският съюз особено когато става дума за основни е, принципи на Европейския съюз, за свободно придвижване, за единен цифров пазар. Това са неща от ключово значение за общия европейски проект. И имаше нужда да се решат всички тези въпроси и да има съответния инструментариум, така че е, да се прекратият е, тези допълнителни такси и да се повлияе на конкурентоспособността от гледна точка и с полза за потребителя. Благодаря и сега съвсем не е най-маловажно, нека да е, чуем от Европейската е, комисия какви изводи правят, какво предвиждат за бъдеще на 2022 юни е, изтича срока на регламента. Също темата роуминг на световно ниво после двустранните преговори, какво се случва с СТО, какво се случва с международ... преговорите с Международния съюз по телекомуникации. Коментира се, че роминга трябва да бъде безплатен, т.е. че трябва да се определя цената на базата на разходите. Интересно е, да чуем и дали госпожа Вестагер е, след, така, се интересува от тематиката още. говорих с генералния директор, който ме помни още от 2007. Мисля, че е, да се действа бързо в тази област е от ключово значение, защото тя се развива по такъв начин. Преди една седмица, например, бях в Китай и разговаряхме много за изкуственият интелект и е, използването на данни в обучение на машините. Така че там е, телекомите безспорно ще из, и, играят много голяма роля и ние трябва да помислиме по тази тема малко по-подробно. Сега при нас е, е генералният директор на генерална дирекция Конект. Заповядайте, нека да чуем и вашето мнение. Благодаря. Аз с удоволствие мога да потвърдя, че с удоволствие се възползваме от възможността да се изкажем а, и бяхме много удовлетворени да чуем директно данни е, в резултат от равносметката и анализа на процеса. Регламента за роуминг предвижда да се направи пространна проверка в края на следващата година, а и междинен доклад декември тази година. Той в момента се е, дооформя. Мисля, че има какво да извлечем като полуки и без е, да разкривам е, така, нещо, което те първа ще приема комисията, може да, мога да кажа, че ние установяваме е, същите неща, които е, представихте и вие днес, е, защото и ние се възползваме от данните на европейския регулатор БЕРЕК. Та не е никаква тайна, според мен, по отношение на разгръщането на законодателството за предоставяне на роуминг в чужбина така както, по същия начин, както и у дома. Има някои е, индивидуални случаи, тук се говори за един конкретен оператор, но като общо е, посланието е ясно положителните резултати и за операторите, и за потребителите са на лице. Би било изключително сложно да ги отречем. А, ако обърнем поглед към бъдещето, въпросите, които се зададоха тук, са действително а, валидни. А, регламента за роуминг бе ограничен във времето, защото тази интервенция на пазара се считаше за изключение и трябваше да се даде възможност на пазара, че той се коригира или поне да покаже, че има намерение да се коригира. Независимо от толкова така значителните съображения, които изложи тук господин Готфрид, че той едва ли би го направил определените е, тавани е, и съответните показатели е, могат да покажат дали пазара върви в по-добра посока, отколкото доскоро. Почти всички изказали се днес коментираха, че е необходимо да има абсолютно максимално надежно начин да се е, измерват е, разходите. Това следва да стане в сътрудничество с операторите, за да може да се разработи едно моделиране на разходите на този пазар. Операторите на мрежи използват е, такива модели и подобно моделиране – ще е в основата на прегледа, който ще представим следващата година. Това не е, е дейност, която трябва да се е, върши прибързано. И в такъв смисъл, е, когато имаме ограничени данни, би следвало да се въздържаме от заключения, особено по отношение на цените на дребно, защото анализа не почива на достатъчно изчерпателни данни за използването на данни от населението като цяло. Като ако така разглеждаме и е, средносрочния доклад и доклада, който се очаква следващата година, тук се поставя въпроса и за главните действащи лица на пазара, пазарните оператори, които получават или изпращат повече трафик и как се отразява съответния режим за тях. Това, според нас, са данни, които ще ни дадат е, увереност, че режимът е достатъчно балансиран. А ако не, ще се търсят начини да се коригира. В такъв смисъл е, си отбелязваме много внимателно е, доводите изтъкнати тук. И пред Последната ми забележка по същество е по темата справедливо употреба или ползване. Коментира се тук. Тук смятам, че също трябва да се търси равновесие и това е много важно. Защото от една страна правилата, които съществуват в момента, са вероятно доста по-осложнени, отколкото биха предпочели някои, за да се защитат потребителите предвид различните модели на поведение на потребителите на пазара. За това би следвало много подробно да се преразгледа подобни рискове. И накрая, в отговор на въпроса на госпожа Грифин за така темата, за която винаги съжаляваме всички е, Брексит. Ако е, Обединеното кралство излезе без е, споразумение, комисията има е, подготовка, включително и за е, темата роуминг. Ако ви интересува, ще ви предоставим съответните документи. Ако се приеме настоящето споразумение, което сега се обсъжда, поне в е, преходния период, положението ще бъде е, нормално в този контекст. И ако ми позволите една лична бележка, господин Руминг, аз, е, Рубик, не съм се включил в тематиката роуминг толкова дълго, колкото вие сте участвали, но е, от 2010 работя и е така целта е, е, цените на роуминга да се доближат до вътрешните цени и започнахме да говорим за това още от 2010. Смятахме, че това ще се случи 2015, но никога не е толкова лесно да се дават предсказания. Председател, благодаря. Най-важното е да е, се вижда, че Европейския парламент, който е избранник на гражданите, е водещ в е, този процес. Е, всичко, което свършихме, бе много дълго, но е пример за успех – виждаме проучването на пазара и когато се говори за успехите на Европейския съюз, темата с роуминг винаги е на едно от първите места. Ние се опитваме да постигнем и по-добри решения. Говорих с комисар Мария Габриел. Тя е силно ангажирана с темата. И следващата година ще очакваме да видим как и новата комисия ще подходи към темата роуминг. Нели Круз също смята, че трябва да започнем втори тур, рунд в това отношение. Интересно е да видим кой ще е новия комисар, който ще се занимава с нея. А, ние лично сме за, а, заставаме за демокрацията в Европа и ще се борим за това. На 3 декември е следващото ни заседание от 15 часа. А заседанието на 22 ноември днес след обед се отлага. Няма и месец до коледа или един месец остава. Приятна работа. С това приключвам днешното заседание.